Колеги, riprendiamo la seduta. Dunque... Подновявам заседанието, колеги. Сега е ред на господин Яколино. Той ще представи своята заключителна чернова. 20 минути му давам. След това дебат по 3 минути на депутат, координатор, който иска да се изкаже. Господин Яколино, имате думата. Благодаря. Добър ден на всички. Миналата седмица бе прият доклада, средносрочния доклад. Бяха потвърдени добрите предложения, които бяха излезли по време на дългите ни срещи и срещите, поведени в комисията Крим. Това е отправна точка свързана с одобреното, но трябва да се продължи напред. На 30 май подадах текста, опитах се съдържанието да бъде оправено, да, да, където има дублирания, да ги премахна. Като идеята е да всичко да бъде много по-оптимизирано, да се чете по-лесно и да се изпълнява по-лесно. 744 изменения. на средносрочния доклад в комисията много изменения и в пленарна зала. Ето за това. В текста на заключителния доклад има един текст, който потвърждава всички прогнози, за които Консолидирания текст работеше. Има неща, които се подновяват в текста, така че... Che ha formato oggetto di approvazione del rapporto inter... Затова одобрихме и средносрочния доклад, междинния доклад. В заключителния доклад ние ще включим този средносрочен. Това е изключително важно. И така, опитахме се да добавим някои елементи, които да са по-нови. Всъщност, те вече съществуваха в междинния доклад, защото имаше широк обхват теми засегнати в него, тъй като имахме тематични доклади, изслушвания, работни документи на докладчика, на делегациите, в които пътувахме и участвахме. Целта на заключителния, окончателния доклад е да се начертае план за действие, борбата с мафията, Подчертахме, че трябва да има общи стандарти, съдебни, трябва да има хомогенна картина в държавите членки, реципрочност – на съдебните разпоредби, както и, и решенията и присъдите. Това е основно за съдебното сътрудничество. След това неучастие на фирми, които, срещу които има излязло съдебно решение за вина и тяхното неучастие в обществени поръчки. Тях трябва да участват само честни фирми. Това трябва да бъде във всички държави членки. т.е. опетнените фирми да не бъдат допускани в а, такива. Освен това, говорихме за списъците в публичната администрация, така наречените черни списъци тези фирми, които не трябва да си сътрудничат с публичната администрация на терата на държавите членки. Освен това, смятахме, че ще е полезно да се спомене ясно и експлицитно киберпрестъпността. Това и в светлината на случилото се наскоро. Ролята на новите технологии многократно бяха повторени, заедно с теми. Темата за съвместните изследовател, разслед, разследващи извинете, екипи, както и познаване между отделните държави членки на техните системи. Повдигнахме също въпроса за ролята на сътрудничество между държавите членки, както и сътрудничество с трети страни. Също така започнахме да се занимаваме с иземването и конфискацията, заедно с а, текста, който по-настоящем се преговаря, по който в понастоящем, извинете, се преговаря между институциите. Говорихме за конфискацията и превентивната иземане или конфискация по гражданско правен път или по наказателно правен път. Също така, по отношение на изпирането на пари, говорихме за проследимостта на финансовите операции, отговорността на търговските камери, нотариусите, прозрачността и въпросите свързани с данъчните убежища. Тези дни се говореше много в Ирландия на Г8 за това, че трябва да се премахне банковата тайна, да се премахнат тези данъчни обежища. Ние това сме го записали и сме го потвърдили в окончателния текст на доклада. Също така препоръчахме по-ефективно и ефикасно правосъдие, което да е своевременно, да бъде наистина по-справедливо и уместно. Освен това, по отношение на изпирането на пари, дадахме насоки за истинските собственици на, опера... на фирми, които работят под прикритие или с привиден собственик. Също така говорихме за незаконните залагания в Азия, му се намират най-вече те. В Европа и в останалата част на света обаче те работят. Европейското предизвикателство, организирана престъпност, изисква и данъчно законодателство, което да бъде хомогенно и което да гарантира на предприятията равни условия на територията на държавите членки. Борбата с измамите, с укриването на данъците, с не декларирането на доходи трябва да кажа, че имаше много обезпокоителни а, данни за укриването на данъци в Европа. Италия, Германия, Франция, Испания, Великобритания са сред най-големите страни, които са засегнати наистина от този проблем, общ проблем за всички ни, който ощетява хазната това са средства, които излизат от хазната, не влизайки в нея. И намалява възможността да е на държавата да работи, да инвестира, да се занимава с добруването, социалната политика, здравеопазването, както и всички други основни сектори, които се грижат за уязвимите граждани, гражданите в неравностойно положение и да се борят по-добре с галопиращата бедност в този исторически момент. Също така се опитахме да, организира, да, извинете, да дефинираме, що е тази организирана престъпна група, да опишем нещата. Имахме много добра работа с политическите групи, те предложиха много идеи, докладците в сянка, координа... службата за координация също ни помогна да излезем с един текст, който да може да бъде ясно четим и да бъде актуален. Ще, го пов... ще повторя нещо, което казах в началото. Опитахме се да рационализираме работата, извършена заедно с вас, като текста да бъде свит, без това да накърни съдържанието, което описах преди малко в окончателния доклад имаше почти всичко и в средносрочния доклад от това, което казах. Сега е момент на синтез. Моментът, в който се иска да бъдем конкретни по отношение на заключителната си дейност. Говорихме за Европейската прокуратура. Много интересна тема която може да гарантира ефикасни следствени действия. Както препоръчахте, има конкретни текстове за опазване на съдебните свидетели, както и онези, които си сътрудничат с следствените и съдебните власти, като предоставят полезна информация. Включихме също така и търговията с хора, трафика на хора. Опитахме се най-добре да синтетизираме всички от тези доклади, които сме изискали и които политическите групи са изискали. Определихме една система, която да се бори а, е, срещу криминалните системи и да работи за законната търговия. Говорихме за използването на конфискуваните имоти и активи за да гарантираме мерки за връщане на работа на задържани по дребни простъпки, а не за тежки престъпления. Има много детайли в света, в който живеем, и затова трябваше цялостно да подходим към проблема. Извършената работа бе е съвместна работа, заедно извършена, с един общностен дух. Многократно съм казвал това. По тези теми няма как да се караме, най-общо казано. Всички сме съгласни. И така ще приключа след малко, може би под тези 20 минути, които ми дадохте, защото предложените теми в голяма степен потвърждават положителния опит от миналата седмица с междинния доклад. Искам да припомня на всеки един от вас, че доброто качество на работата на нашата комисия зависи от постоянния брой колеги, които се интересуват от тази тема. Огромен брой изменения имаше. Голямата част от измененията са разработени от колеги, които не са идвали много често на заседанията на комисията Крим – за която аз съм постоянен докладчик и това е голяма чест за мен. До момента имаше много добро сътрудничество и затова, от друга страна, ми се наложи да отхвърля определени изменения. Както знаете, имаше 77 компромисни изменения, които бяха одобрени от тази комисия. И затова сме свели всичко до тези изменения, които според нас са задължителни за подобряване на текста, който бе одобрен в пленарна зала в Страсбург миналата седмица. Предложих а, с а, някои дребни, съвсем дребни изменения този доклад а, да бъде част от заключителния доклад. Grazie a lei, onorevole. Adesso apro il dibattito. Благодаря. Започваме с дебата поиска думата господин Кирк Хоуп. Благодаря. Извинете ме, че малко закъснях за презентацията на господин Яколино. Искам първо отново да го поздравя за извършената работа и за начина по който я извърши. Моята група няма да се съгласи с всичко, което той излага, той го знае, но Междиният доклад и заключенията, тематиките, които бяха повдигнати в него, според мен са напълно правилни. И много се радвам за това. Ако мога, няколко коментара ще изложа по въпроси, които се коментираха от докладчика току-що, свързани с тематиката данъци и е, избягването на плащане на данъци. Това е много, много основна тема и на срещата на върха на Г8, която се проведе в последните няколко дни в Северна Ирландия под председателството на Обединеното кралство. Като професионалист, аз съм адвокат, винаги съм имал схващането, че по отношение на данъците винаги е имало хора, които не си плащат данъците е, и като правно задължение и това е нарушение и хора, които си плащат възможно минималния данък по чисто законови пътища. За мен това е сериозна разлика. И е, вече се налагат заключенията, че е, хората, които правят всичко възможно е, да не платят данъци по напълно, напълно законен начин, също трябва да бъдат възпрепятствани. Сега въпросът е дали има морално, законово основание това да се направи. Тоест, те в края на кращата минимизират нивото на данъка които плащат, защото има хора, които просто използват възможностите. Ние би следвало да ги окоръжаваме да сътрудничат и да инвестират в нашите страни, но тази дилема трябва да се реши по някакъв начин. И господин Яколино, вие напомняте във вашия доклад, че освен проблема с избягването на плащане на данъци и различния законов режим в различните страни, Съществува и много голямо ниво на престъпност, свързано с тези въпроси. Неплащане на данъци е умишлено деяние, а с него е свързана престъпна дейност, която е твърде, твърде е, сериозна. Тя струва милиарди евра на държавите всяка година. Но съществуват и други аспекти, свързани с тези средства, които не влизат в данъчната система. Финансиране на други престъпления, засилване на престъпността, финансиране на насилието в престъпността, тероризъм срещу нашите граждани. Тоест, това са много, много важни аспекти – и макар, че ние излизаме с простия аргумент, данъците трябва да се плащат, защото имаме задължение да плащаме данъци, всъщност сумата на неплатените данъци е толкова огромна, че несъмнено тя подхранва престъпността. И част от нашата работа в борбата с престъпността и тероризма има отношение и към финансирането, именно и на такива деяния, прането на пари, е част от тези неща. И в края на кращата това, което вие коментирате, темите, които повдигате в доклада, са толкова важни за всички нас, че трябва да продължим да обмисляме тези аспекти. Може би в окончателния доклад или може би като отдел на е, на раздел от нашата дейност, защото без е, пари, без тези незаконно укрити пари, престъпността ще, ще да е много по-малка и е, също така много биха били намалени шансовете на, органи... на терористите да действат. Госпожа Файон има думата. Хвала, хвала лепа, председуюча. Благодаря. Аз също искам първо да благодаря на Салваторе. Той положи големи усилия за изготвянето на доклада и през последната година от нашия мандат, след толкова изслушвания, разговори с експерти, считам, че направихме много. Благодаря на всички за отличното сътрудничество. В миналото също имахме проблеми, с които трябваше да се справяме. Дори в работата на нашата комисия понякога отсъстваха и колеги от заседанията. Това се отрази на междинния доклад и броя на измененията към него. Много от е, компромисите, обаче, по които се споразумяхме, сега вече са залегнали в доклада. Бяха подадени изменения и от нашата група, и от други, за което искам да благодаря на всички. В е, нашите времена, когато доверието към политиката и институциите все повече намалява, според мен е изключително важно да говорим за това как нашите средства, нашите е, капитали се раздават в страните членки. Също така е от ключово значение да излезем с препоръка да се наложи забрана на всеки, е, който е бил е, подсъден за корупция, да заема публични длъжности, защото ние трябва да си почистим собствената къща, да върнем доверието на обществеността. Европейската комисия следва да подчертаем, че трябва да започва да започне дейността си по изграждане на Европейска прокуратура. Това ще бъде много е, полезно и за националните е, прокуратури. Има ред конкретни мерки, които бихме могли да препоръчаме. Безпокоиме въпросът дали страните членки ще последват нашите препоръки. Докладът е, за данъчните измами, който, който бе гласуван в пленарна зала, ни показа, че само няколко процента, малък, е, малък брой от нашите препоръки всъщност са прияти от съвета. Така че се надявам по времето на нашия мандат да из изпратим ясно послание за нашите препоръки, за това какво по-добре могат да направят страните членки в борбата с организираната престъпност и корупцията и прането на пари, защото това са явления не само в Европа, а на световно ниво и в рамките на, в контекста на економическа криза трябва да се борим с тях – някои елементи от е, доклада искам да упомена. Той не е чак толкова различен от междинния окончателния доклад. Даже по някои теми е по-кратък. Искам да задам въпрос, е, примерно частта, е, в която се коментира мафията, като че ли няма много изложения по същество – защо всъщност е, се е наложило това съкръщение? Защо то е по-кратък от междиния доклад? Още няколко коментара имам. Точка 18, е, страница 17 в моя текст. Там, където говорите за Евроюст и Европол, казвате, че ще е добре да се използват е, информациите от е, доставчици на интернет услуги. Но европейците са много чувствителни, когато се говори за подобни данни. Какво конкретно е, предлагате всъщност, когато говорите за доставчици на интернет услуги? Е, те е, искат да кажете, че те могат да дават нашите данни на определени инстанции, когато става дума за борба с корупцията, или просто е, да се подобрява дейността. После точка Y латинско, където се говори за законен хазарт законен, не незаконен. Казвате, че този вид хазарт трябва да бъде подкрепен. Но не знам дали това е най-добрата идея, защото в края на кращата хазарта не във всички страни членки е узаконен. Но благодаря отново. Смятам, че се движим в добра посока. Има добри елементи и се надявам, че на последната права ще можем да подобрим текста и ще излезем с един много силен сигнал към гражданите. Госпожа Сондергард. Господин. Е, til rapportøren for е, det store arbejde, som, е, som er lavet. Благодаря на докладчикът за извършената работа и за подадените предложения. Но бих искал да обърна внимание на един процедурен момент. Докладчикът е, е, казва, че е, в нашата група не е имало изменения, има индивидуално подадени изменения – Затова и е, ние всъщност е, не гласувахме на окончателното гласуване на междинния доклад, тъй като нямаше достатъчно е, време. Е, имаше немалко споразумения по ред е, точки, които се отразиха в проекто текста. Но е, ни останахме с е, впечатление, че всички изменения, които. Е, искахме да подадем, ще можем да ги подадем за финалния доклад. Става дума за измененията, за които не гласувахме в пленарна зала за междинния доклад. И ми се струва, че трябва да имаме време да обмислим а, всичко това и да потърсим начин да се избегнат подобни процедури. Може би. А, ще има и други групи, които ще подават още изменения и за това приканям докладчикът да потърси по-голяма конкретика в доклада, включително с предложенията на колегите. Необходимо е също да, да има и по-голяма видимост, по-голяма точност, изчистеност на документа. Той е, безспорно ще бъде предмет на големи обсъждания по време на бъдещата изборна е, кампания. Може би е, докладчикът може да предвиди подобни съображения и да се обсъди този въпрос на заседание на координаторите. Така че цяла серия изменения, които не подадохме за мездения доклад, ние ще ги подадем сега. Благодаря. Филип Албрехт има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за извършената работа. Запознах се с проекто текста на окончателния доклад. И оставам със същото впечатление, както и по отношение на междинния доклад. Включени са много аспекти, но не е ясно какви изисквания поставяме към комисията, и към Европейския парламент. Не става ясно и каква е връзката с мерките, които обсъждаме в момента. Да погледнем работата на Комисията по граждански свободи и правосъдие. Там се обсъжда директивата за изпирането на пари, за борбата срещу измамите, за борбата срещу престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза. Обсъждат се и законодателни проекти в уреждащи конфискацията. Не ми е ясно каква е връзката между настоящия доклад и всички тези мерки. Възниква също така и въпросът как да направим така, че констатациите, констатациите по същество в доклада да бъдат възприети с мнозинство от останалите парламентарни комисии. Ако не се поставят конкретни изисквания, то може би би следвало да обсъдим начина по който предстои да работим по тази тема тук в Европейския парламент. За мен не става ясно как точно ще продължим работа по тази тема. Ще запазим статуквото ли? Това според мен не би било непременно от полза за по-нататъчната ни работа. В текста се съдържат прекалено малко конкретни предложения, според мен. По-добре смятам да се концентрираме само върху няколко конкретни предложения, които да изложим пред парламента без да упоменаваме неща, за които вече сме говорили в миналото или пък по които вече е започната процедура. Има и още един въпрос, който наистина е важен за групата на зелените и който не се визира, според мен, в достатъчна степен в текста. Продължавам да съм дълбоко убеден, че уеднаквяването на процесуалните стандарти в рамките на сътрудничеството между полицията и съдебната власт, в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество е от основно значение основните принципи на конституционното право, на наказателното право и тяхното уеднаквяване са в основата на едно успешно полицейско и съдебно сътрудничество. Това не се опоменава в достатъчна степен в доклада. Опоменава се, че трябва да се продължи работата по Европейската заповед за разследване но от тази заповед няма да проистекат общи стандарти ще се установи вероятно взаимно доверие, но няма да проистекат общи за всички държави членки стандарти. Нека ви припомня обсъденото днес сутринта. Няма достатъчно съвместни оперативни екипи. Сътрудничеството между компетентните органи на отделните държави и членки не може да се осъществи, тъй като няма доверие в правовата система на останалите държави. Поставя се под съмнение компетентността на техните компетентни органи. Всичко това почти не се визира в доклада. Групата на зелените разкритикува това и когато обсъждахме междинния доклад. Според мен трябва на, съвсем конкретно да се опомене необходимостта от однаквяване на, професс, на процесуалните стандарти и от въвеждането на гаранции. Не става дума за ограничаването на обхвата на разследванията, а за създаването на една по-добра основа за провеждането на разследвания и за осъществяването на сътрудничество между държавите членки. Чудесни са всички тези изисквания, които са записани в доклада. Всички знаем какво трябва да се направи, но не знаем как да го постигнем. И в случая мисля, че парламентът трябва да излезе една крачка напред, да заяви, че трябва да се уеднаквят някои стандарти. Трябва да опоменем и необходимостта от създаването на Европейска прокуратура. Но преди всичко трябва да въведем общи правила. Едва тогава ще има и добро сътрудничество. Господин Бил Нютън Дан. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Салваторе Яколино. Той бе в изключително трудно положение, тъй като трябваше да внесе окончателния си доклад преди да сме гласували по междиния доклад. Тоест, или трябваше да мисли изпреварващо, или да излезе с идеално предложение. Много неща липсват тук в доклада, тъй като одобрихме междиния доклад в Страсбург, след като Салваторе бе внесъл проекта за окончателната му редакция. Онова, което одобрихме в Страсбург по междинния доклад, възнамеряваш ли да внесеш изменения за включването на тези аспекти в окончателния ти текст или ние трябва да ги внесем? Аз с удоволствие бих внесъл такива изменения. Надявам се, че и колегите ще го направят, но ако възнамеряваш ти да ги внесеш в качеството си на докладчик, не бива да дублираме твоята работа. Още един въпрос, по който говориха и немалко колеги преди мен. За щастие имаме още няколко месеца до лятната вакансия, за да доуточним някои от констатациите и препоръките – има още много какво да се направи. Няма да се спирам в подробности върху отделните точки, но имаме наистина шанс да досъвършенстваме този текст, за разлика от текста на междинния доклад. Можем да направим това чрез изменения, внесени от политическите групи и компромиси. Една последна бележка. Тим Кърк Холб спомена срещата на високо равнище на страните от Г8 и въпроса с данъците. Това е един много сериозен въпрос, тъй като става дума за огромни суми под формата на постъпления от данъци. Британският министр-председател заяви, че за да се възстановят тези постъпления, трябва да има връзка между базите данни на данъчните администрации на отделните държави членки. Не повярвах на ушите си, като чух това изказване, проверих го дори в писмена форма, тъй като Великобритания преди никога не е излизала с подобни изявления ако британското правителство проявява воля за обвързването на базите данни на данъчните администрации, то за нас може би ще е възможно да обвържем базите данни и за дактилоскопичните отпечатъци, за постановени в миналото наказателни присъди и много други. И вероятно ще трябва да вървим към подобни федералистични структури, тъй като е явно, че отделните държави членки не могат да се справят сами. Накрая някои, най-накрая някои държави членки признават, че трябва да обединят усилията си с други държави, че не могат да работят сами. И тук наистина имаме шанс да направим един много силен доклад. Госпожа Борселино. Grazie Presidente, grazie all'onorevole Iacolino per lo sforzo Благодаря на господин Яколино за това, че е включил в този доклад максимално идеите, които бяхме споделили на различните срещи и на различните изслушвания, които чухме и някой се оплака, че е прекалено дълъг, друг пък каза, че липсват неща от него. Тази тематика е толкова изчерпателна, пък и, и, и подробна, и, и е толкова и сложна, че наистина сте се опитали да, да, да, да говорите за, за всичко, което може да бъде включено в а, приложното поле на нашата комисия. Искам да припомня нещо. Може да звучи изтрито, но искам да ви го повторя. Това не е законодателен доклад. От тук излизат препоръки, размисли, А че не мисля, че е прекалено дълга или прекалено всеобхватна. Ние не предлагаме нещо конкретно, не искаме всичко това да стане законодателство, не искаме всичко това да бъдат норми на Европейския съюз. Чисто и просто предлагаме на различните държави, членки в Европейския съюз, да се занимават с тези теми, по които до сега нищо не са правили. Или са го правили от време на време и доста повърхностно. Така че уточняването на различните ситуации, според мен, не е прекомерно. Опитахме се да дадем един инструмент, с който да може да работим по-добре. Благодаря на господин Яколено за усилията. Той се опита да чуе всички. Всичко, което бе предложено, голямата си част, разбира се, има неща, които могат да се задълбочат, да бъдат по-конкретно казани, но според мен всички теми са тук. Съгласна съм също така с госпожа Файон, която цитира тези две подробности. Едната беше свързана с хазарта, а другата беше за интернет услугите и доставчиците на такива услуги. Според мен ви трябва да се поизясни а, това, което е казано или изобщо да се махне. Може би не да се махне темата, но, но конкретиката да бъде избегната. Аз лично вярвам, Има време да се подобри доклада, да се коригира, но, но това е правилната схема, правилната рамка. Може би са изчезнали различни аргументи, в които се говореше, специализираха се нещата, говореше се за мафия, за организирана престъпност по-конкретно. Може би трябва да се каже още няколко пъти тази дума, защото за първи път се прави такъв доклад. Хубаво е да се каже, че някои неща могат да бъдат сведени до конкретна форма на организирана престъпност, която се нарича мафия и която днес а, имахме изключително интересно изслушване. Съжалявам наистина, че нямаше много хора, много ми беше неприятно, но беше много интересно изслушването. И там се говореха точно тези неща, конкретни неща, неща, които сме чували много пъти, но когато ни ги кажат хората, които днес се изказаха, наистина видяхме как изглеждат нещата в реалността. Така че да се спомена още няколко пъти думата мафия е по-добре, защото за първи път говорим за такова нещо, а така можем и да препоръчаме тази тема на държавите, защото това е тема, по която често се мълчи или се подценява. За останалата част работата бе много важна, много интересна. И това е насочваща работа за унези, които след това по-специфично трябва да работят. В момента има доста доклади, които се занимават с част от аспектите, с които ние се занимаваме тук по-общо и по-накъсано. Все направихме един списък на всичко, което съществува и трябва да бъде е, разгледано и ето сега може да се правят отделни доклади по отделните теми, за да бъдат по-задълбочени. Благодаря на колегите, които предложиха интересни неща. Когато бъде одобрен този доклад, може би ще остане нещо като краягален камък този мандат се занимахме с тази тема и оставяме следа за онези, които искат по-детайлно да работят по темата. Благодаря. Prego, onorevole Carone. Chiedo scusa, eh, sono arrivato... Господин Корона има думата. Малко закъснях, извинявайте. Спомням си как протекоха на нещата. Вторият въпрос. Изслушах госпожа Борселино. Има разлика между този доклад и целта. Ако целта на този доклад е да синтетизира определени въпроси, чудесно – ако идеята е да се разшири допълнително това, което вече гласувахме, това вече е нещо друго. Иска ми се да има изяснение по този въпрос и приключвам. Е, господин Яколино, няколко неща искам да кажа. Първо, според мен трябва да се позасили темата, която обсъдихме и тази сутрин, по която всички сме съгласни, според мен, а тя е организираните престъпни групи. Защото това е една тема, която вече не се смята за нещо специфично за определени региони. Ето това трябва да бъде подсилено. Втората тема е екомафиите. Екомафиите е една тема, която трябва да бъде отделна глава. Трета тема Мисля, че не видях тази тема, може и да бъркам. Ролята на, на адвокатурата, на професионалните организации като нещо основно, а не като нещо допълнение. Това вече бе обсъждано в а, другия документ. Според мен ще бъде полезно да бъде записано и в заключителния документ. Благодаря. Благодаря, господин Бургецио има думата. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм напълно с казаното. Голямата част тях бяха положителни и хомогенни изказванията по доклада. И благодаря за работата, титанична работа, бих казала. Дали дори като има предвид времето, извършено от господин Колева и неговите сътрудници с нашата скромна помощ. Се възползвам от този случай да се опитам да разширя и аз малко полето, защото това, което ме интересува, са различни а, идеи за допълнение. Имаме възможност, тъй като имаме време. Беше казано, и не бива да се забравя, да се срочи внимание върху феномена мафия аз бих добавил да се съсредоточи и най-вече върху финансовата мафия. Искам ми една критика да отправя тук, тъй като аз съм писал е, тематичен доклад по изпирането на пари. Дори е автокритичен. Има определена граница на работата, която се извършва в европейските институции. Дори аз съм виновен за това. Например, игнорирахме огромната работа, 400 страници на доклада Момбур на Френския парламент, извършен по темата данъчни обежища. Тоест, ние не тръгваме от нулата. Ако помислим за извършената работа от Комисията за борба с мафията в Италия, изобщо си, чисто исторически, ако погледнем, не тръгваме от нулата. Тоест, има исторически данни, които са много важни и това е една от тях. В момента, в който трябва да очертаем европейски път на борбата срещу огромната финансова мощ, и аз го нареках супермасонски финансови ложи, един термин, който, разбира се, няма да излезе в официален документ, аз може би така го... Но, да, няма как да излезе такъв термин, някъде написан. Да, това трябва да бъде задълбочено. Дори в сърцето на Европейския съюз имаме една корпорация, английското Сити, лондонското Сити, което е държава в държавата – това е написано в доклада на Френския парламент. Не го казвам аз само. Така че трябва да се стигне до дъното тук. Много ми е приятно, че лидера Кемерън, който ми е симпатичен политически, казва, че трябва да се свържат данните. Но ако ситито си остава в мъглата, тогава не е много удовлетворително това, което се случва при споделянето на такива данни. Защото мъглата ще пусне само онези данни, които са и а, удобни. И ако има някой магистрат, който иска да научи нещо за това, което се случва, например, 70% от а, дериватите се търгуват в Лондон, ако някой иска да разбере нещо, какво ще разбере. 70 се казва, нали, то силно не е толкова, аз не искам да настоявам, защото че кажа, че съм много досаден. Така стоят нещата и комисията Крим трябва да отбележи всичко това. Това може да дразни някоя политическа или а, политическа сила, която е финансирана от ситито, но така стоят нещата. Ако няма други желащи за изказвания, преди да дам думата на докладчика, и аз искам да благодаря на колегата аз съм била докладчик също с един доклад, който даде живот на тази комисия, така че знам много добре как тази нова тематика за някои може да създаде объркване, съмнения и така нататък. Нашия докладчик успя да обедини всички позиции и да намери общата линия. И това е похвално. Колкото по-общ е този доклад, толкова по-ценен е той за всички ни. И аз съм съгласна с казаното от госпожа Борселино. трябва да се включат максимална степен думите мафия, мафиотски, мафиотска връзка и така нататък. Защото изслушването днес наистина беше, отваряше очите. Наистина съжалявам, че не бяхте тук. А, и аз подкрепям казаното от вас в началото. А, да се окажеш пред 744 изменения, представени от колеги, които въобще не са били тук и въобще не са присъствали, това е нещо като същата работа. Да не разбереш по каква причина ние работим и се консолидират определени решения, които е същото, което видяхме тази сутрин. Видяхме две различни служби, германската и италианската, които съвсем ясно ни казаха, че има проблем. Проблем, който идва от това, че трябва да има хармонизация на съдебните системи. и магистратите и следователите, за да могат да се борят с организираната престъпност, имайки предвид опита на Италия, не бих казал да победим организираната престъпност, защото трябва да ви кажа, че е, много решителност е необходима за това и много законодателство. Трябва да се опитаме заедно да го направим. И тази сутрин ни казаха нашите оратори, че е необходимо всички да говорим на един и същи език. И от наследствения език да ни е еднакъв, и съдебния да е еднакъв. Така че използването на едни и същи инструменти. Прокурора тази сутрин даде факти от практиката, практически примери. И показа, че е много трудно да се правят големи иземания, конфискации на дрога, защото в Италия и в други държави съществува по-късен арест и по-късна конфискация, в други държави това го няма, което пречи на добрата работа и това, което прави всъщност е да подкрепи организираната престъпност. За това ми се иска да се включи тази терминология. Ние сме тук за това. Нещата трябва да се кажат ясно. За колегата Карона. Крайният срок 26 юни в 17 часа. На застание на координаторите ще говорим за това защото службите ни казаха, че до тази дата писмения превод няма да е наличен. Така че ще говорим на, с координаторите по този въпрос. Крайният срок е 26 юни в 17 часа. Е така, благодаря отново на господин Якулин. Ще му дам думата за коментар. Благодаря на колегите, на групите. ще помоля колегите постоянно, решимо защитава заключителния то съдържание на този доклад. Всички от тези, които занимават с борба с мафията, имат нужда от това, най-вече в оптиката на опазването на сигурността, свободата, демокрацията за европейските граждани. Давам думата на господин Яколино за заключителни думи. Благодаря. Благодаря за разбирането, за извършената работа. Di attività che ci hanno visti, come dire, tenacemente sul pezzo per un anno. Abbiamo ascoltato decine e много неща изслушахме тази година, много експерти, работни документи подготвихме. Десетина колеги се занимаваха с тематични доклади. Е, дадаха възможност да изготвя този междинен доклад, а и сега вече заключителния доклад. Искам да кажа няколко неща по наблюденията и идеите на колегите. Всеки един от колегите, който се изказа, изрази своето становище. Колегата Кирк Хоуп го няма. Благодаря му за казаното. Благодаря за това, което той каза, за потребността да се борим по-добре срещу данъчните убежища и ресурсите, които трябва да бъдат проследими. Имам предвид финансовите средства, те трябва да бъдат контролирани, за да може да се борим по-добре с финансовите системи, както каза колегата Бургецио преди няколко минути. Таня каза, съвсем коректно и че трябва да върнем доверието у гражданите. Аз си спомням, че бяхме предвидили много стрикни норми срещу нези политици, които са корумпирани. Говорихме също така да бъдат изобщо 5 години да нямат достъп до избираема политическа длъжност и така ще дадем ясен тласък за да може да елиминираме онежи корумпирани лица, които са получили осъдителна присъда на всички инстанции. Таня спомена също така Европейската прокуратура за мафията сега. Знам, е, трябва да кажа, че всички е, го знаете, но искам само да го припомня. Колегите не италианци е, казаха, че трябва по-специфично да се говори за организирана престъпност като категория, в която да включим и мафиотските групи. И ако искаме по-конкретно да говорим и мафиите, няма проблем. Сега за доставчиците на услуги, интернет и други, Предвиденото в заключителния доклад е написано в 25-та точка, където казваме съвсем ясно, че става дума за частни услуги, транспорт и доставчици на интернет услуги. В L на този доклад съвсем ясно обясняваме какво имаме предвид, като говорим за интернет услуги и по какъв начин те могат да бъдат полезни. Става дума за компромисни изменения, които всички искахме да постигнем. 25-та точка от междинния доклад и L, латинско от заключителния доклад, говорят за типологията на тези услуги. И съм готов, разбира се, разбира се, съм готов да говоря по тази тематика, както и за законните хазартни игри. Ние говорим против а, незаконния хазарт, уреждането на мачове, незаконните залагания и така нататък. Ние не сме против законните игри и законния хазарт. Колегата Сондергард спомена някои следващи изменения – и за един общ метод, И затова искам да повторя, че и за докладчика нещата изглеждат така, както ги описахте вие. Господин Албрехт говори за нуждата да има по-голяма точност по политическите приоритети на този доклад. госпожа Борселино, съгласна съм с, съгласна съм с нея. Тя казва, че някой мисля, че този доклад има много, други пък казват, че не е всичко, което би трябвало да има вътре, е вътре. Когато един заключителен доклад се изготвя и има 27 страници, а в средносрочния има 38, е ясно, че усилието на докладчика е да се опита да синтезира в един текст, който да бъде актуализиран, най-ясните политически послания, като опазва нещата, които са задължителни. Искам да припомня първа точка на заключителния доклад. в който се казва, отново потвърждава съдържанието на своя междинен доклад – прият с резолюция на 11 юни 2013 година, което настоящата резолюция цели да утвърди, в това число по отношение на разпоредбите, които не са изрично посочени в нея, и да допълни. Тоест, повтарям, че всичко това, което е било одобрено, казвам го на Бил, който се изказа по тази тема. Всичко това, което е било одобрено в междинния доклад, се потвърждава в заключителния доклад, макар и да не е експлицитно посочено. Можем и на застанието на координаторите да говорим по тази тема. Колегата Алберт говори за хармонизацията на законодателството. Говори също така за юридическите или правните стандартни. Предлагам ви внимателно да изчетете доклада. Обеден съм, че в доклада ще намерите много от тези елементи, които споменавате, че не присъстват, а те всъщност присъстват. Започваме с съдебното сътрудничество, полицейското сътрудничество, което се основава на доверие между държавите членки, след това спогодби за сътрудничество с трети държави, следващата нужда за споделяне на информация, за да може следствените органи да координират успешно своите операции. Бил спомена по-обстоятелствено, колко е важно да има споделяне на информация. Аз съм напълно съгласен, подкрепям казаното от него. В пленарна зала бяха направени изменения в този смисъл. Мисля, че отговарих. Също така, по време на заседанието на координаторите също мога да дам допълнителна информация, ако искате да се говори по темата. Госпожа Борселино вие говорихте за обстоятелства, като това, че това не е законодателен доклад. Това са насоки, политически насоки, които вземат предвид всички препоръки и положителните действия, които би трябвало да бъдат предприяти от други институции и държавите членки. Трябва да се изчете заключителния доклад. Извинете, междинния доклад и ще видите, че има съдържание такова, каквото търсите и това, което е задължително. Ако има някакви пропуски, веднага ще го включа пропуска с заключителните изменения и компромисните изменения. По въпроса за мафиите. Ако не е било записано по един ясен начин, както някой каза, включително колегата Борселино. Ще вземем предвид вашето предложение, дори е, когато изготвяме своите изменения. Наистина, тук говорим за организирана престъпност, като се храни от други престъпления. Храни се от корупция, която често пък е, идва от една тежка бюрокрация с много разрешителни и лицензионни режими и е нужно да има структурни реформи в някои държави за облегчаване на тези режими. Системата на мафията, на корупцията, на изпирането на пари една система, която засяга всяка една от държавите членки. Става дума за трансгранични престъпления и там се включват и тези екомафии. А, цитирали сме тази тематика, господин Карона, това е в доклада. Също така споменаваме и професионалните организации, адвокатските организации, данъчните съветници, търговските камери. В нашия текст всички те са посочени изрично и има препоръки. 52, например. Точка 52 се говори за обща борба с изпирането на пари. Колегата Карона говори за околната среда и престъпленията от екологичен характер, колегата Боргецио казва, че тук става дума за огромни финансови потоци и престъпленията са от такъв характер. Има и пазар на продуктите, на дериватите – 70% казахте вие е пазара на лондонското сити. Ще вземем предвид това. Ще вземем предвид и наблюденията, и идеите, на председателката Алфано, на която много благодаря, както благодаря на всеки един от вас за изключителното сътрудничество, което бях чест да се радвам в тази заключителна важна част на този доклад, който преди това мина през междинен доклад и сега е заключителен доклад. Има, имаше над 700 изменения с вашата изключителна помощ и помощта на секретарията. Мисля, че успяхме да изчистим нещата. Аз съм изключително удовлетворен. Успяхме да преподредим мислите си. Имаме 77 сега компромисни изменения, които вече са одобрени. Затова искам да повторя предложението да съсредоточите своето внимание върху въпросите, които всъщност биха послужили за подобряване на този доклад. Говорихме за свидетелите, за защита на финансовите интереси, говорихме за Европейската прокуратура, за европрестъпления, за трансграничния характер на тези престъпления където има изключително, конкрет, изключително конкретно участие на държавите членки и на трети страни. Аз съм убеден, че извършената работа би могла да бъде подобрена, разбира се, но също така съм убеден и че всичко онова, което смятате, че е важно, вече е в междинния доклад и в заключителния доклад. Така както Имаме време до 26 юни, както казахте, 17 часа за подаването на евентуални изменения, които смятате, че са необходими, които всеки един парламентарист смята, че е необходимо да направи. След това трябва да направим още един синтез, да бъде всичко балансирано за да може този, който получи този документ, да може конкретно да предприеме стъпки и политически приоритети да заложи, защото ние самите също смятаме, че е важно да се започне с решителен отпор на организираната престъпност на мафиите, на корупцията, както и на изпирането на парите, както и една рационализация на системата, която разбира се се може би ще дойде и от Банковия съюз, който многократно сме споменавали, споменавам в междинния доклад и в заключителния доклад. Благодаря на всички. Благодаря. Ако няма други изказвания, няма. Добре. Тогава следващото заседание ще се видим, а не бил иска думата. Само ако мога да поясня нещо как е, стана така, че ние можем да изготвим и междинен доклад и окончателен доклад? Е, нашата комисия, други не го правят. Е, парламента одобрява тези в междинния доклад, а след това те не се появяват в окончателния. Трябва ли да ги подадем отново или те ще бъдат подадени към е, окончателния. За мен това е една сива зона в е, правилата. Какво точно трябва да правим? Да, нека да дам думата на господин Яколино, той ще ви обясни. Uno del testo del rapporto. Член 1 от окончателният доклад Там се съдържа една разпоредба, която дава гаранции за всичко и тематики, съдържащи се в междинния доклад, макар те да не са отразени в окончателния. Ние се опитахме да рационализираме нещата, и да запазим в максимална степен съдържанието от е, междинния доклад, без е, да пренебрегваме други теми. И просто за да съкратим е, дължината на документа, използвахме една, така да я нарека, предпазна клауза, която ще ни даде възможност да включим и съдържанието на междинния доклад. Но ние ще се срещнем с координаторите и може би ще можем да решим този въпрос по един по-добър начин. Благодаря. Да, да, аз съм чел доклада и слушах ви сега, чел съм първия параграф. Но ме интересува в парламентарния правилник и процедурата – Напълно безпредседентен е случая да говорим за предходен документ и за заключението на парламент. Може би трябва да поискаме мнение от правната служба, дали това са достатъчни гаранции или ще трябва да повториме заключенията си в окончателния текст. Не искам да пропуснем неща, които според мен са много важни. Сега, за да отговоря на въпросите ти, в правилника няма нищо. Първия доклад беше междинен, прият е вече. От момента, в който е прият от пленарна зала, той се смята за окончателен текст. А когато окончателният доклад се приеме, ако има мнозинство за него, той също ще е толкова валиден. Тоест, най-важното е да няма противоречия между двата текста и няма нищо, което ни възпрепятства да вкараме това напомняне на докладчика в първи параграф. ние изрично упоменаваме в началото е, приятия междинен доклад. Текстът е, потвърждава доклада, прият с резолюция и така нататък. Благодаря. Мисля, че сега нещата са ясни. На 26 юни 17 часа е срока за подаване на изменения. А след няколко минути започва заседанието на координаторите в 16.30 часа. При затворени врати ще се проведе то. Благодаря и до виждане до следващото заседание.